Откривам заседанието на председателския съвет, открит за всички членове на парламента. Приветствам с добре дошъл кандидата за заместник-председател на комисията, господин Тимерманс. Както знаете, парламентът съгласно член 118 и приложение 16 от правилника за дейността си подготвя гласуване за избор на следващата комисия. За тази цел следва да направим оценка на кандидатите за членове на комисия възоснова на общата им компетентност, ангажираността им на ниво Европейски съюз и личната им независимост. Следва да подложим на оценка също така и знанията им за съответния ресор, както и комуникативните им умения. За тази цел се провежда и днешното изслушване, последното в навечерието на съседанието на съвета на председатели на парламентарни комисии. Предстои господин Тимерманс да направи встъпително изложение в рамките най-много на 15 минути. То ще бъде последвано от общо 45 въпроса от страна на колегите. За всеки въпрос е предвидена максимално минута за изказване господин Тимерманс ще разполага с по две минути за отговор. Тъй като времето ни е ограничено, моля да се вмествате в рамките на отреденото ви за изказване време, както и да се съсредоточавате върху основните моменти, когато задавате въпросите си. Днешното изслушване ще бъде предавано на живо на страницата в интернет на парламента. Една техническа бележка. Го познавате ме, госпожи и господа. Аз съм много миролюбив, симпатичен човек, с изключение на случаите, когато се надхвърля времето за изказване. Днес трябва особено строго да се придържаме към отреденото за изказване време. Тоест, след като го скочите с 15 секунди, ще започнат да светят звездичките на екраните. След най-много една минута ще ви изключвам микрофоните. Госпожин Тимерманс, това въжи и за вас. Имате по две минути за отговор. След като изтекат тези две минути, ще ви моля да приключвате с изказването си. На екрана пред вас ще виждате две звездички. Те ще ви показват, че времето ви за изказване вече е приключило. Няма въпроси от страна на колегите. Господин Тимерманс, имате думата. Господин председател, уважаеми членове, за мен е чест и удоволствие да говоря пред вас днес. Това е в края на деседневието, което подложи на проверка европейската демокрация. Всъщност, ако процесът се потвърди от страна на парламента, това ще е първата европейска комисия избрана по този начин и ще работим заедно следващите 5 години. 2014 година е много важна година. 100 години след края на двете самоубийствени войни, 70 години от освобождаването на Западна Европа, Европа и проекта Европейска интеграция. Избора на нациите да търсят благоденствие и сигурност не чрез доминирана и груба сила, а чрез идеята, че е най-добре да живееш в мир с ближния, с съседа си. Всъщност преди 25 години тази идея стана факт за всички европейци – защото спадането на Берлинската стена наистина се сложи край и на тази брутална сила, която виждахме зад желязната завеса. Единствено тогава, както каза Вацлав Хавел на времето, изтокът и запада можеха да се превърнат в географски, а не политически названия. Ако се върнем назад тези 25 години, най-голямата ми дъщеря се роди 86-та година. Тогава изобщо не можехме да мислим за падането на Берлинската стена. 89-та година се роди сина ми, 2004-та година се роди най-малкия ми син. Тогава и 10 нови държави се присъединиха към Европейския съюз. За мен е важно да посоча тези факти, защото те често се забравят, когато критикуваме Европа. Не ме разбирайте погрешно, има за какво да бъдем критикувани, но комисията Юнкер ще търси решенията. Европа все пак успя да избегне най-голямата криза, е, въпреки че това беше най-тежката криза от 30-те години насам. Знаете, разбира се, че необходимите мерки се оказаха болезнени за милиони европейци, които останаха без работа, без никакви или много малки възможности, без социална защита или поне без такава, каквато очакваха да имат. Европа наистина трябва отново да се докаже. И нашето задължение като политици и държавни служители е да гарантираме това за европейските граждани. Ако вие ме одобрите ще използвам цялата си енергия, опит и убеждения в подкрепа на избрания председател господин Юнкер, така че да постигнем успех с дневния ред за растеж и заетост. Необходимо е гражданите отново да повярват в Европейския съюз, да имаме практически резултати, да се види, че Европейския съюз няма за цел да се самообслужва, а да служи на гражданите. Всичко това може да се постигне единствено ако работим заедно с тях. Комисията трябва да престане да върши това, което звучи добре. Необходимо е да върши това, което трябва да се свърши. И всъщност в политическите насоки на избрания председател господин Юнкер ние имаме точно такава политическа програма. Тя стъпва на здрава основа и стратегически насоки, зададени от Европейския съвет през юни. По-доброто регулиране, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и основните права на човека, всичко това е необходимо, за да може да се работи по-добре. Да започнем с диалога за споделените ни политически приоритети и това как да ги постигнем. Ако ме одобрите, до началото на следващата година ще предложа на съвета на комисарите предложения, които могат да бъдат оттеглени след допитване до парламента. Надявам се до края на следващата година да приключа работата по междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Ако успеем в тази задача, съм убеден, че ще проведем и задълбочения политически дебат по многогодишната рамка. Това отговаря на член 17 от договора за Европейския съюз. Освен това ще одобря системата за оценка на въздействието в комисията, ще насърча съвета да следва опита на парламента, така че при оценката на предложенията тя да се прави не само от комисията, а да се прави с участието на всички. Освен това, трябва да се работи независимо, да се разчита и на външни експерти. Самият аз ще изразя становището си по качеството на оценките на въздействието, когато се представят пред съвета на комисарите. Няма да си премълчавам, когато нещо не е наред. Много е важно да се укрепи и диалога с националните парламенти. Когато се използва жълта карта, трябва да има мотивиран отговор. Комисарите би трябвало да работят в диалог с националните парламенти. Ако ме одобрите, аз ще насърчавам преки дискусии с националните парламенти като резултатите от тези дебати също трябва да се представят пред Европейския парламент, за да може всички да разберем на практика какво означава субсидиарността. Така комисията няма да прави ненужни предложения или да се намесва там, където това не е необходимо. Европейския съюз е общност на народите и на гражданите, които през последните десетилетия се сближават все повече и повече. Те не поставят на първо място националната идентичност или националната държава. Аз съм убеден, че Европейския съюз може да бъде силен, обаче единствено ако са силни държавите членки, а те са силни, ако е силен съюзът – Личният ни опит показва, че единствено заедно можем да постигнем промяна в борбата срещу тероризма, измененията на климата, кризите като тези в Украина. Държавите и гражданите са двата важни елемента на Европейския съюз. Европейския съюз ще се провали, ако развива само единият или другият от тях – Разбира се, политическите органи обичат повече новите инициативи, отколкото оценката на действащата законодателство, но това ще трябва да се промени. Необходимо е да се вслушваме към гражданите, които в крайна сметка са тези, които ползват законите и да бъдем безкрайно откровени, когато нещо не работи както очакваме. Необходимо е да направим нужните промени – и да се свържем с заинтересованите групи, а не само с тези, които са представени тук в Брюксел. Необходима е по-голяма прозрачност и задължителен регистр за лобирането. По-добрата регулация не означава дерегулация, по-добрата регулация не зависи от идеологията. Необходимо е да намалим бюрокрацията, особено за маките и средни предприятия за да може бизнесът да се развива, да се разкриват нови работни места, да премахнем ненужните или устарели законови норми. Освен това, не бива да бъдат подлагани на атаки и социалните права или защитата на околната среда. Необходимо е да регулираме по-добре. Както казах, тук моят подход не е идеологически, а изцяло практически. И съм готов да работя дори и еклектично. Ако ме одобрите, ще подкрепям своите колеги във всякакви предложения. Важно е това какво на практика работи. В крайна сметка за повечето от гражданите ние сме известни под общото название Брюксел и много често това е символ на липсата на разпознаваемост или отговорност. Но нека ви уверя, че е необходимо да се променим и когато нещо не работи, то да се посочва ясно. Ще успеем единствено ако се придържаме към европейските ценности и принципи. Нашето единство в разнообразието трябва да бъдем последователни, задълбочени при изпълнението на европейските норми. Комисията е пазителка на договорите, включително и на хартата за правата на човека. И тук Комисията носи голяма отговорност. Ако ме одобрите, аз ще дам приоритет именно на това правомощие на комисията. Ще използвам всички налични инструменти, за да наложа върховенство на закона и зачитане на основните права. Разбира се, ще работя заедно с моите колеги комисари. След като получим и решението на Съда на Европейския съюз, ще предприема необходимите стъпки, за да се присъединим към Европейската конвенция по правата на човека. Ще работя с всички национални, европейски и международни организации, които се борят за правата на човека. Успеха на един е успех на всички, защото ние всички искаме да защитим правата на човека. И именно тук може да се направи съществено подобрение в нашето сътрудничество. Необходим е по-голям политически ангажимент, както е подчертавал и Европейския парламент. Ето защо ще организирам годишен колоквиум за това какви са нашите резултати в областта основни права. Почитаеми членове, на Европейския парламент. Надявам се, че успях да очертая моите основни идеи и моите приоритети. Основни права на европейските граждани, по-добро законотворчество в името на европейските граждани, нова комисия, която обслужва европейските граждани. Разбира се, давам си сметка, че това, което се предлага, не е лесно. Е, защото най-трудно е да промениш културата на една организация. Трудно е да се сложи край на установените практики, но тази промяна е необходима, ако искаме да върнем на Европа заетостта, растежа и надеждата. Необходимо е тук да разчитаме на пълното посвещение на всички. Задачата не е лесна, може би от време на време ще ни се струва безнадежна, но имайте предвид, че Европа е виждала и много по-тежки времена и въпреки това е оцелявала и процъфтявала. Ние дължим успеха именно на тези, които са изградили Европа. Необходимо е да сме сигурни, че завещаното от тях няма да остане в учебниците по история, а ще продължава да се развива и днес, и утре. Това е нашата Европа, това е нашето общо задължение. Нека и ние да се гордеем, и децата ни да се гордеят, и Европа да се върне към едно по-светло бъдеще. Благодаря. Благодаря. А сега господин Гонсалес Понс има думата. Моля. Благодаря. Добре дошли от името на ЕНП, господин Тимерманс. Искам да подчертая, че ние заставаме за ценностите, които вие споменахте. Европейските държави споделят желанието да защитават човешките права, свободата, равнопоставеността, солидарността. Това са основни принципи, е, които не може да загърбим. Това вие също подчертахте. Трябва да защитим основните права в лицето на тероризма и организираната престъпност. Трябва да използваме всички възможности, за да укрепим пространството на сигурността и справедливостта в Европа. Това е Европейския съюз. В Сирия и в Ирак има стотици хиляди европейци, които е, са на страната на терористите и могат да се върнат в Европа и да разпространяват и тук терор. За това моят въпрос е как вие ще защитите Европа от тези и подобни терористи? Благодаря. Това е един от най-сложните въпроси, с които се сблъскват нациите и Европейския съюз Разочароващо е за мен, че някои от нашите най-умни хора в Европа отиват в чужди страни и се борят против нашите основни ценности и могат да се върнат в Европа и да продължат тази борба. Трябва да се защитим против тази форма на тероризъм, трябва да си сътрудничим и да отговорим на тази директна заплаха за сигурността. Това е ясна заплаха за сигурността на всички европейци. Така е. Това е основна отговорност за държавите членки. Но що се отнася до Европейския съюз и до комисията, борбата срещу тероризма не може да ни позволи да загърбим основните права, които искаме да защитим. В тази борба не бива да накърняваме основните права, които въжат за нашите граждани. А ако направим този компромис, ще ощетим сърцевината, която искаме да защитим. Така че смятам, борейки се срещу тероризма. Трябва в същото време всяка държава членка и европейска институция да съблюдава принципите на хартата и принципите залегнали в договора за Европейския съюз. Господин Питела. Eh, Благодаря, господин председател. Позволете ми от името на групата на социалистите и демократите, които имам честа да председателствам, да ви поздравя за отличното въведение, което направихте преди малко. Това, което казахте току-що, показва, че има пропаст между Европейския съюз и европейските граждани. Европейският проект е изложен на опасност. За да преодолеем тази опасност, трябва да хвърлим мост към гражданите. Ще трябва да поставим началото на процес отдолу нагоре. В договора от Лисабон е закрепен един нов инструмент, а именно гражданската инициатива. Тя може да бъде задействана, когато става дума за основни права, като правото на водоснабдяване, на чиста околна среда и други. Как смятате да се справите с предизвикателствата, проистичащи от липсата на демократична легитимност? Поех инициатива по време на разговорите и преговорите за договора от Лисабон. Поех ангажимент за въвеждането на гражданската инициатива, която е от особено голямо значение. През изминалите години реакцията на Европейската комисия според мен бе напълно разбираема но тя бе в прекалено голяма степен поставена на юридическа, на правна основа, а в рамките на гражданската инициатива става дума за политически действия. Гражданите изискват от нас политически мерки. За Европейската комисия е изключително важно да разглежда гражданските инициативи като инициативи от политически характер. Разбира се, трябва да се придържаме към принципите закрепени в учредителния договор. Същевременно обаче Спазването на тези принципи ни дава възможност да провеждаме и политически разисквания, например по въпроси свързани с сигурността, или във връзка с инициативи на парламента и комисията. Когато подадени въпроси гражданите изявяват желание за провеждането на политическа дискусия, то според мен парламентът и комисията трябва да им подадат ръка. Трябва да проведем политическа дискусия не само с представителите на гражданите тук в Брюксел, а и с техни представители и с самите тях по места. Господин Ван Дален. Zijn kritisch op Europa. Dat zie je bijvoorbeeld bij het opkomstfest Знаем, че избирателната активност на европейските избори беше ниска. Това е тенденция в последно време от 89-та година насам. Има доста критики към Европейския съюз. Европейските политици не са особено обичани, но вие говорите за ползата на гражданите – може би и точно е, вашата бъдеща позиция е свързана, след като ще отговаряте за върховенството на закона и с действия за възстановяване на доверието. Необходимо е да се разгледат и държавните поръчки и определените прагове. Интересуваме по-конкретно обаче как да направим така, че Европа да не бъде дразнеща, вдъхновяваща. Благодаря ви за въпроса, господин Ван Дан. Ако миналата година бяхте дошли с мен на площада Майдан в Киев, щяхте да видите, че Европа наистина вдъхновява милиони. Европа е светлината в местата, които са най-мракобесни понякога. Да, вярно, има хора, които Понякога се дразнят, смятат, че има свръхрегулация, че има проблеми. Точно за това ще трябва да направим своя внимателен анализ и тук е необходимо да работя заедно с вас в парламента. Затова ни е необходим и парламента. Разчитам на парламента да работи сериозно по оценките на въздействието, например. Необходимо е да убедим и съвета, че трябва да промени начина си на работа и да прави оценки на въздействието. В крайна сметка е важно да направим така, че когато макия средния бизнес ни казва, тук има някакъв проблем, да можем да реагираме, да им помогнем да назначат повече хора на работа, да бъдат реални предприемачи – в страната, която познавам най-добре, Министерството по економическите въпроси направи анализ на малките компании. Оказа се, че съвсем малко намаление на бюрокрацията веднага би довело до повече работни места в тези малки и средни предприятия, които в Европа осигуряват 85% от заетостта. Госпожа Инфелд, благодаря. Групата АЛДЕ приветства новата организация на комисията с кабинета на заместник, министр, на заместник председателите. Но някои от кандидатите намекнаха, че тази система не им харесва. Какви са вашите правомощия да преодолеете една евентуална подобна съпротива? На второ място. За АЛДЕ европейските ценности са приоритет, както и за вас. Европа обаче трябва да отговори на атаките срещу тези ценности. Вие казахте, че ще укрепите основните права, но в същото време вие казахте, че ще вземете предвид културните различия между държавите, членки и други държави. Какво означава това, че ако държавите членки подкопават върховенството на закона и основните права, вие а, какво ще направите? Ще... Как ще реагирате? Господин Тимерманс. Благодаря. Е, чудесен въпрос. Благодаря ви, госпожо Интфелд. Нека да започна с втория въпрос, защото той е наистина изключително важен. Мисля, че ще се опитам да сътруднича. Ще се опитам да сътруднича в, с всички които защитават основните права. Ще се опитам да създадам мрежа, ще работя с съвета на Европа, ще работя с Агенцията по човешките права и ще работя с Венецианската комисия и неправителствените организации. Няма да правя компромиси по отношение на основните права. Няма извинение за това. Няма културен контекст, който да оправдае тяхното нарушаване. Всяка държава членка трябва е, да ги опазва. Тя е подписала е, хартата. И хартата е приета от държавите членки и парламента, Европейския парламент. Така че всяка държава членка е поела ангажимент и е задължена да ги да, спа, да опазва тези права. Ще използвам всички инструменти, които са налични, за да наложа тези правила. Правила, приети от самите държави членки. Сега за организацията на комисията. Ще се фокусираме върху приоритетите, заложени от председателя Юнкер и подкрепени от Европейския парламент. Организацията на комисията ще ни позволи да се концентрираме върху важните въпроси. Наистина, основата за това са договорите, но в същото време договорите дава председателя на комисията да организира комисията си. И той я го направи така, че ни дава възможност да се концентрираме възможно най-добре върху приоритетите ни. Цимер. Господин Тимерманс, доколкото разбрах, не възнамерявате да играете по свирката на правителствата, но в такъв случай би било по-добре да сте лявата ръка на господин Юнкер. Заявихте, че не бива да се налага култура на нарушаването на правата на човека и основните права от страна на държавите членки, но не би ли следвало да не допускате подобни нарушения и от страна на Европейската комисия? Тройката, например, системно нарушава основните права и правата на човека, например, чрез политиката на строга бюджетна дисциплина. Как ще направите така, че при оценката на въздействието на законодателни предложения да се избегне именно подобно нарушение? В рамките на диалога с националните парламенти, как ще допринесете за това да се повиши готовността на държавите членки да предоставят необходимите средства за широкомащабните инвестиционни програми, които бяха обявени? Ще отстояваме основните права както в държавите членки, така и в институциите на Европейския съюз. Може би знаете, че в своя доклад председателят на комисията господин Юнкер пое ангажимент за това при въвеждането на нови мерки да се отчетат и техните последици за социалната сфера. Много е важно, когато се работи по определени мерки, да се отчете и тяхното социално измерение. Това е ангажимент, който пое господин Юнкер и който ще спазваме и ние. А що се отнася до диалога с националните парламенти, според мен трябва да се мобилизират средства там, където те са налични, за да можем да инвестираме в европейската економика, за да можем да стимулираме заетостта и да вдъхнем нова надежда на европейските граждани, които наистина пострадаха от кризата – Както посочи и господин Юнкер, Европейският съюз разполага с огромен бюджет, разполагат със своите бюджети и отделните държави членки. Има възможности за мобилизиране на финансиране и на ниво Европейска инвестиционна банка. Както заяви вчера колегата Домбровскис, в момента наистина се нуждаем от инвестиции. Мисля, че ще успеем да направим необходимите инвестиции. Господин Ламбер. Благодаря. Първо, искам да започна с следния цитат. В света на неравенството дерегулацията е опасна – Интересуват ме точно за това вашите идеи за по-доброто регулиране в две отношения. Първо, вие казвате, че е добре да няма фискална хармонизация в Европа. Но, така или иначе, за предприятията виждаме, че мултинационалните компании са по-силни от демокрацията. На второ място, какво мислите за механизма за решаване на спорове при бъдещото споразумение с САЩ? Ясно е, че в този случай имаме дерегулиране на ниво държава. Господин Тимерманс, благодаря. Господин председател, Първо, ако настоявате и председателя и аз също можем да се изказваме на регионалните акценти и диалекти, но сега по фискалната хармонизация аз се придържам към договорите. Комисията е направила предложение именно въз основа на договорите. Ние не можем да отидем по-далеч от това. Ако искате да промените договорите, добре, но това ще се направи по-нататък, иначе ние стъпваме върху действащите договори. Именно и е, за това не виждам правомощия на Европейския съюз в областта, за която вие говорите. Що се отнася до достъпа до правосъдие, мисля, че колегата ми Юрова беше много ясна – Имаше и друг кандидат комисар, на който знам, че сте поставили същия въпрос. В никакъв случай ние не бива да ограничаваме правата на гражданите при обжалването. И обръщането към съда тогава, когато има някакъв спор. За това не виждам защо при бъдещото споразумение да ограничаваме тези възможности. Те така или иначе са вече дадени на нашите граждани. Защо да ги отказваме в споразуменията с други страни, като САЩ? Господин Борели. Грегио комисарио, дато ке лей е... Благодаря. Господин комисар, вие казахте, че ще работите за по-добра координация, за по-добро регулиране, особено в областта на правосъдието. Но ние сме загрижени, че голяма част от европейските средства попадат в касите на организираната престъпност. Какви са вашите мерки, които предлагате в рамките на вашето портфолио, така че средствата от Брюксел да не попадат в джобовете на представители на организираната престъпност. Отговор. Да, тук на европейско равнище трябва да се поеме отговорност когато на европейско равнище се вземе решение, то това решение има последствия за държавите членки. За тези средства, за които вие говорите в момента, господин Порели, за тези средства отговорност носят и държавите членки. И то понякога това са власти, които са регионални власти. Тук трябва да работим много прецизно. И в тясно сътрудничество с държавите членки, за да сме сигурни, че средствата от Европейския съюз отиват за постигане на цели, за които са определени. В момента държавите членки определят на къде да потекат средствата – и тук виждам, че отговорността трябва да се сподели между държавите членки и европейските институции. Това е отговорност пред нашите денакоплатци. Защото те финансират в крайна сметка европейските средства. Заедно с Сметната палата трябва да работим тук, за да може в бъдеще да знаем на къде отиват тези пари. Благодаря. Следващият колега. Госпожа Хюбнер, господин кандидат комисар, заявихте, че ще излезете с предложение за следващото междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Както знаете, комисията, парламентът и съветът решиха да подобрят качеството на законодателната си работа чрез сключването на споразумение за по-добро законотворчество. Съгласно член 7 от договора се предвиждат мерки в тази посока. Изготвена е и съответната програма, която за съжаление не се използва от Европейската комисия. Програма за съвместна законодателна дейност. А гражданите очакват от нас именно по-добро законотворчество. Какво възнамерявате да предприемете? Да излезете със съвършено ново пред... междуинституционално споразумение, в което да има мерки и за програмиране на законодателната дейност? Или смятате да преразгледате споразумението от 2003 година, да го измените, като включите в него и мярка за програмиране на законодателната дейност. Председателят прекъсва ораторката, която казва, че очаква отговор на полски. Господин Тимерманс благодари на полски. Съжалявам, че мога само да ви благодаря на полски. Моят баща бе освободен преди 70 години от полски войници, така че наистина съжалявам, че не мога да кажа повече от благодаря на този език. по-доброто регулиране и по-доброто законотворчество. В тази област смятам да започна диалог с Европейския парламент, тъй като той предприе стъпки в посока по-добро регулиране и по-добро законотворчество, например, чрез въвеждането на изискване за оценка на въздействието на законодателните предложения. Мисля, че комисията трябва да убеди съвета да предприеме същите действия, да приложи същия подход. Към момента много ефективно можем да извършваме проверка на законодателните предложения. Но в момента, в който започне тази единствена по рода си законодателна процедура, която предвижда две четения и в която участват два законодателни органа, се намесват елементи по-различни от тези на национално равнище. Има съмнения във връзка с това какви действия следва да се предприемат. Има съмнения във връзка с оценката на въздействието, във връзка с състава на експертните групи, във връзка с участието на парламента в цялостния процес. Аз искам да установя партньорство с парламента. Ако ще трябва да преразгледаме цялата система, то със сигурност ще изляза с такова предложение. Ако трябва само да се направят промени във вече действащата система, то съм готов да обсъдя с вас и това и да предприема необходимите мерки. Много е важно парламентът и комисията да убедят и съвета за това, че трябва да има съвместни действия. Госпожа Бресо. Обръщам се към вас като бъдещ заместник председател. Имате доста ресори. Освен това, сте твърдо решен да законотворчествате по-добре. Как можем да сме сигурни обаче, че големия дебат за бъдещето, бъдещето на Европа няма да бъде забравен, покрай другите задачи. Казахте, че първата стъпка е да се разгледа потенциала във всички договори. Означава ли това, че втората стъпка ще бъде редакция на тези договори? Това ли да очакваме и няма ли то да доведе до нестабилност? Вие доста въпроси зададохте всъщност, но на мен ми се струва, че ние не сме изчерпили потенциала на Лисабонския договор, защото той ни дава още много възможности. Едва когато сме сигурни, че сме изчерпили целия му потенциал – ще започнем дебата за преразглеждане на тези договори, но самият аз не искам да прибързвам на този етап. Спомням си какви проблеми имахме предишния път, когато искахме да направим големите промени в договорите. Разбира се, може много неща да ни се искат, но не е лесно да убедиш всички. Знаете тогава как се държа и собствената ми страна. Много ме боли, че при референдума холандците казаха не. Та за това нека първо видим потенциала на действащите договори. А що се отнася до договора за по-добро управление и фискалния пакт, то тук не мисля, че има проблем за вграждането му в договорната рамка. Въпросът е дали трябва да променим договора. Господин Дуда, вие казвате във вашите отговори, че ще отговорите, че ще се застъпите за прилагането на принципа на, на пропорционалност и субсидиарност ще казахте, че всяко законодателно предложение трябва да отговаря над здравия разум. Е, трябва да е нюансирано и да предлага разумни решения. Но аз се насочвам към областта на миграцията. Моят въпрос е каква ви мерки ще предприемете, за да възвърнете доверието на гражданите, доверието за това, че техните, права, че техните права са опа, се опазват, защитават се личните им данни, уважават се уважават се техните национални а, правни системи. И моля не отговаряйте на йоркширски диалект. Благодаря. В страната, която вие познавате най-добре, тя е родното място на здравия разум. И понякога, когато следя обаче е, дебатите във вашата страна, се чудя дали наистина всички разбират, той е здрав разум. Но така или иначе, аз ще кажа, че съм прагматичен човек, не съм, не следвам идеологически подход, но вие засегнахте много важен въпрос. Въпрос, който ще бъде един от най-сложните въпроси, с които ще се занимават комисията, парламента и съвета. Нашите общества са заплашени и то директно от хора, които са родени тук и искат да разрушат основните ценности. Е, които не искат равнопоставеност между половете, не искат равнопоставеност и еднакви права с, с ЛГБТ е, общ, обществата, не искат върховенството на закона. Това е една реална заплаха, срещу която трябва да се защитим. не бива да нарушаваме правата, основните права, защитавайки се, но нека не сме наивни. Не може да получим добра сигурност, като спазваме основните права и не правим нищо друго. Така че, смятам, трябва да имаме диалог за сигурността, диалог с държавите членки, така че наистина хората да се чувстват в безопасност, в училище, на работа, на улиците и в домовете си. Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Използвам се от възможността и аз да се изкажа на френски като колегата Ламберт. Знаем, че Европа е изградена с любов. Но така или иначе има държава членка, която 3-4 пъти наруши европейските норми през последните години. Това е Унгария. Освен това, знаем, че наскоро бяха обискирани 4 НПО в Унгария включително и норвежко НПО, все едно, че Норвегия иска да заплаши Унгария. Да не говорим, че се облагат с данъци тези, които не са унгарски граждани, но живеят в Унгария. Да не говорим и за политизираната съдебна реформа. Въпросът ми е много простичък. Вие смятате ли, че това, което става сега в Унгария, отговаря на европейското законодателство. Тук имаме системно посегателство. Няма ли да приложим член 7 от преходните разпоредби? Благодаря за въпроса. Всъщност този въпрос се повдига неведнъж през последните години. Става все дума за Унгария. Няма защо да го крия. И всъщност комисията се е опитвала да води диалог с Унгария. Аз ви уверявам, че и при Унгария, и при всички други държави и членки, аз ще се ангажирам да водя разговори, да търся конкретно решение на конкретния проблем – както казах, в диалог със съответната държава членка. Няма да се поколебая обаче да използвам всички инструменти на разположение на комисията, за да гарантирам пълното прилагане на договорите и съответно разпоредбите, които са подкрепени от всички държави членки. Комисията следователно ще предприеме всички необходими мерки за да сме сигурни, че държавите членки изпълняват в тяхната цялост задълженията си, проистичащи от договорите, задълженията по опазване на основните права на човека. Всички наши граждани имат право на това, техните права да бъдат зачетени. Господин Кризогомс господин кандидат за заместник-председател на комисията. Хартата на основните права. Тройката наложи на Гърция изисквания за строга бюджетна дисциплина, изисквания, които явно са в разрез с хартата на основните права. Правилата, наложени от тройката, в които се предвижда строга бюджетна дисциплина, не са в съзвучие с хартата на основните права. Въпреки това, тройката възнамерява да наложи други подобни мерки. Кандидат комисарят Катайнен заяви, че програмата на тройката не е уредена от общностното законодателство, т.е че мерките на строга бюджетна дисциплина не попадат в обхвата на общностното законодателство. Възнамерявате ли да предприемете мерки за оказване на натиск върху Гърция, така че да спази хартата на основните права, тъй като ако Гърция прилага мерките предвидени от тройката, би трябвало това да е в нарушение на хартата на основните права. Като се има предвид настоящото положение, наистина Гърция успя по един чудесен начин да се справи с положението, в което се намира. Мерките, предложени от тройката, имат благоприятно въздействие върху гръцката економика. Разбира се, не си затварям очите пред факта, че за това заплатиха много висока цена у нези гръцки граждани, които загубиха работата си, загубиха имуществото и домовете си. Много гръцки граждани продължават да страдат, но плановете, изготвени от тройката, бяха тясно съгласувани с гръцкото правителство. Те се основават на договорите, на общностното законодателство, както и на прерогативите на Гърция. Както каза председателят на комисията господин Юнкер, в бъдеще ще е необходимо предприемането на допълнителни действия от страна на Европейския съюз. Ще трябва да бъде направен пълен анализ на социалните последици от мерките за структурни реформи. Това ще е абсолютно необходимо, но не бих отишъл толкова далеч да твърдя, че Тройката или Гърция са нарушили основните права, като са приели пакета от реформи, предвиден за Гърция. Хартата на основните права е документ, към който са се присъединили всички държави членки, т.е. тя е приложима за всички държави членки и техните граждани. Господин Тери Кабрас. Е, е, said... Благодаря. Както бе вече казано, трябва да основаваме нашите действия върху основните права, но някои права биват забравени, например, правото за, на, не, за недискриминация и правото за ползване на собствения матерен език. Едно от основните ни богатства е многоезичието на европейския език. Нека кажа, че миналата седмица аз приключих своята работа като като председател на ПЕН и одобрих манифеста за многоязичието. Знаем, че това е, е, многоязичието е много важно. Моят въпрос е, какво ще направите, за да защитите основните права не само по отношение на трети страни, но и в рамките на Европейския съюз? Смятате ли, да накажете държави членки, които... Благодаря, е, казва председателят, въпросът бе разбран. Както и вие, аз също заставам зад идеята на многоязичието. Аз за щастие живях в е, много държави членки и говоря седем европейски езика, така че това е истинско богатство. Би било много тъжно, ако след 20-30 години всички ние говорим лош английски. Така че нека учим добър английски, и говорейки добре собствените си езици. Така че би трябвало да учим децата си на това. Но, казвайки това, зная, че има проблеми с езиците на, на мълцинствата в Европейския съюз и извън него. Но имаме инструменти да защитим тези права, да защитим мълцинствата. И ние може да ги защитим на базата на правните инструменти. Говоря за съвета на Европа, говоря за Комисията по човешките права в съвета на Европа, говоря за АСР, съответната комисия, е, говоря за института в Ленсбург по малцинствата. Имаме инструменти, които могат да бъдат използвани. Има и харта за малцинствените езици. Ако сметнете за нужно, може да видим дали в националните законодателства този аспект е достатъчно добре застъпен, защото това е действително много важно. Господин Хелмер. Е, Господин Тимерманс, чудя се дали сте наясно с това, че в Обединеното кралство ние никак не одобряваме Европейската конвенция по правата на човека. Не можем да депортираме доказани престъпници. Те се позовават на тази конвенция и така стигаме до истинска пародия, например 56 годишен престъпник от е, Джамайка, който направи ужасяващи неща, но въпреки това ние не можем да го експулсираме. Необходимо е да имате предвид, че именно подобни факти хвърлят много лоша сянка върху проекта за човешките права. Какво ще направите е, вие, е, за да сме сигурни, че опасните за нашите общества ще бъдат върнати в страните по происход? Господин Тимерманс. Искам да ви напомня е, за човека, който вдъхнови всъщност тази конвенция, който стои зад съвета на Европа. Нека ви напомня за Уинстън Чърчил. Той е този, който говори на времето за права на човека, които са по-важни и по-съществени от националната държава. Именно това беше и толкова важната стъпка в гарантирането на правата на човека. Да, вярно е, има проблеми и тук трябва да се разговаря, да се види в каква степен трябва все пак да намалим обема на някои от нормите. Тук ще търсим решения. Но нека кажа нещо съвсем ясно. Внимавайте какво си пожелавате. Защото ако решите, че Европейския съд по правата на човека няма примат, тогава може да се окаже, че тези, които искат да нарушават човешките права в Обединеното кралство, ще имат и много добро основание за това. Ще кажат, ами няма защо тези права да се отнасят до съответните граждани. Много е важно, според мен, да защитим всички граждани и в Европейския съюз, и извън Европейския съюз не бива нищо да нарушава техните възможности за достъп до защита, защита на основните им права. Имайте предвид, че в страни като Русия точно това се оказва изключително трудно. Да, Русия е член на съвета на Европа. Русия работи с Европейския съд по правата на човека, но тук трябва много да внимавате. Необходимо е, разбира се, да се отстранят и несъвършенствата, но трябва много да се внимава. Meneer Timmermans, u heeft op 24 september in een brief aan het Nederlandse parlement gezegd. Господин Тимерманс, на 14 септември казахте в едно писмо, че ислямската държава няма нищо общо с е, исляма. Холандия в същото време предупреди хората, които отиват в е, тези страни, в ислямската държава, които искат да се бият там. Но откъде идва ислямската държава? От хиндуизма, от будизма? Или пък смятате, че холандското правителство се е объркало? Или пък смятате, че джихадистите ще намалеят постепенно? В Германия имаше избиване между мюсюлмани и зиди. Смятате ли, че тези ислямски течения са заплаха за холандското общество. Какво смятате да направите е, по отношение на бежанците за Европа? Благодаря. В момента има борба в е, града Кобани на сирийската граница. Сега е, хора умират, добиват ги. Това са убийства, хората купят купят е, живота си и тези, които убиват, са мюсюлмански кюрди. Има милиарди мюсюлмани, но не бива те неправилно да се идентифицират с ислямската държава. Аз съм католик и не искам да бъда отговорен за това какво е направила Испанската инквизиция в миналото. Това са сравнения, които, които се виждат ясно тук. Става дума за мракобесие, за нихилизъм и те могат да бъдат надвити само ако се основаваме на нашите ценности. А нашите ценности са вкоренени в демократично-християнски основи. За това трябва да действаме заедно. Не бива да действаме и да мислим в религиозни категории. Така няма да осигурим сигурността в страните си. Уважение към, рели... към религиите, към свободата и към човешките права. Това е важно за гражданите на Европа и е било важно от столетия насам. Е, свобода. Господин Свобода. Thank you, <clears throat> uh, Mr. Uh, Благодаря ви. Господин Тимерманс, имам два въпроса към вас. Първият се отнася до вече упоменатото междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество Проявявате ли готовност да започнете преговорите по него още тази, а не следващата година, както посочвате в писмените си отговори, така че междуинституционалното споразумение да бъде пригодено към новите условия, възникнали в резултат от договора от Лисабон? Вторият ми въпрос е за делегираните актове и актовете за изпълнение. В отговорите си не давате основания на парламента да не е загрижен. Как смята комисията да спазва критериите, залегнали в договора, що се отнася до изготвянето на законодателни предложения? Какви други стъпки смятате да предприемете, за да бъде обсъден въпроса на съвета по общи въпроси? По първия ви въпрос Попитахте дали проявявам готовност да започна разговори с парламента за междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество на по-ранен етап. В отговорите си посочвам следващата година, тъй като председателят на комисията господин Юнкер заяви, че трябва да направим равносметка на вече действащото законодателство. Това ще е първият ми приоритет. Но ако парламентът има готовност да започне преговори на по-ранен етап, аз ще откликна на тези негови очаквания. Ако желаете да встъпим в преговори на по-ранен етап, със сигурност ще бъда на ваше разположение. Делегираните актове и актовете за изпълнение. Помня, че когато Работихме по договора от Лисабон ни изглеждаше логично в член 290 и 291 да залегнат разпоредби за тези актове. Разбирам обаче и гледната точка на парламента, а именно, че решението да бъдат прияти едните или другите актове има отражение върху ролята на парламента. От друга страна, ако вие вземете едно или друго решение във връзка с тези актове, ще има проблем с съвета. И комисията се оказва между парламента и съвета. Единственото, което може да направи тя в случая е да подходи изключително рационално и обективно към критериите, Съдът на Европейския съюз не бе от особено голяма помощ. Той повече или по-малко заяви, без да искам да проявявам неуважение, че трябва да решим този въпрос помежду си. И ние ще го решим помежду си. Още от самото начало съм бил за това да се прилагат обективни критерии при отговора на въпроса дали актът да бъде делегиран или за изпълнение. Господин Силва Перейра. Добре, президент. Сеньора благодаря ви, господин председател. Господин кандидат комисар, моят въпрос е следният. Интересуват ме и економическото управление и начина му на структуриране на институционално ниво. Вие в писмените си отговори обяснявате идеите си, заявявате изрично, че няма нужда от паралелни институции за еврозоната, че би трябвало да избягваме размножаването, тъй да се каже, на институциите. От тук е моят въпрос – Смятате ли следователно, че няма да подкрепите идеята за парламент за еврозоната? Разбира се. Всъщност, вие обяснихте моята позиция. Аз нямам какво да добавя. Ужачовски. Дякую, пани przewodniczący. Я мам два питания. Благодаря, господин председател. това въпроса имам. Говорихте за по-добро законодателство. Може ли да ни дадете примери за разпоредби, които би трябвало да се отменят, защото са вредни за економическото развитие и предприемачеството в Европа? И още нещо. Ти, е, инициативата, гражданската инициатива в Европа. Тя се разви добре, но инициативата е един от нас събра 2 милиона подписа, но тя е отхвърлена от комисията. Аргументът е, че не бива да има догматични позиции, че всяко решение на всеки отделен индивид трябва да се вземе предвид и да се уважи. Смятате ли е моят въпрос да уважавате подобни инициативи в бъдеще повече? Отговор. На първият въпрос. Един от големите въпроси, една от, от големите неща, което подкопава доверието в Европейския съюз е всъщност нещо много малко. Важното е да взимаме големи решения за големите проблеми и малки решения за малките проблеми. Въпросът е, че ние може да променим начина по който създаваме инициативи и създаваме законодателство. Всеки, който работи в парламента и в комисията, всеки, който участва в експертни групи, би трябвало да има здрав разум, както, госп... както каза господин Къркъл. Трябва да има интуицията че кое е разумно и кое не е разумно. Може да навлезем в подробности, но това, което аз предлагам е да променим цялата култура на изготвяне на предложения от страна на комисията. Предложения, които после се предлагат на парламента. Това е страшно важно, начинът по който организираме работата си и хората, с които работим но се надявам, че ще постигнем нещо положително. Сега за инициативите. Комисията беше права от, официал, от е, правна гледна точка формално в реакцията си към тази инициатива. Но това не означава, че не може да проведем политически дебат по този въпрос комисията може да започне дискусия с хората, които са подели тази инициатива. И, тази, и, и този тип дебат може да се пренесе в парламента. Следващият колега. Euh, Вие казвате, че сте прагматик, че искате да работите с парламента, с съвета. Освен това, обещавате, че ще използвате пълния потенциал на инструментите, с които разполагаме. Стана дума и за Унгария и съответно позоваването на всички законови норми, нормите за правата на човека. Вие също сте бил и министр на външните работи в собствената си страна, но доколкото знам, като министр на външните работи сте се възпротивявали в съвета на всички действия, насочени срещу политиката на Унгария. Не знам Например, при разработването на общи показатели от страна на комисията и позоваването на член 7, можем ли да разчитаме на показатели оперативни във всички държави и членки? Ангажирате ли се да изпълнявате хартата за основните права? Вижте, първо искам да ви уверя, че всички държави и членки имат своите права проблеми с правата на човека. Тук никой не е съвършен. Следователно е много важно да ги има тези хора в комисията, в съвета на Европа, които да следят за правата на човека във всички държави. Тук няма невинни, няма и съвършени държави. А по въпроса за Унгария аз вече обясних на вашия колега. Мисля, че трябва да започнем с диалога, така както го направи и комисията. Да се опитваме да намерим конкретно решение на конкретния проблем. На мен ми се струва, че комисията успя да реши конкретния проблем в Унгария. Разбира се, това не е всичко. Пак заявявам, че съм готов готов да приложа цялата строгост на наличните мерки, ако се окаже, че държавата членка не е променила своето поведение и нарушава европейските норми. А що се отнася до показателите за всички държави и членки, ще ви напомня моята идея за ежегоден колоквиум. Според мен ние разполагаме с огромен опит, възможности за анализ, които като чили по-настоящем не винаги се разгръщат в комисията или в Европейския парламент. Затова нека първо видим с какво разполагаме и ако вече решим, че то не е достатъчно, съм готов да изслушам и другите предложения, но нека първо направим своя анализ на наличното. Хадеон. Господин Деянг. Благодаря, господин председател, господин Тимерманс. отговор на въпроса на колегата Цимер заявихте, че под по-добро регулиране имате предвид и отчитането на социалните последици. Но когато говорихме, говорим за бедността, и неравенството, то не мисля, че в миналото е бил предприеман подобен подход. Ще направите ли всичко възможно така, че както държавите членки и Европейският съюз да приемат социалната харта на съвета на Европа. Сега ще упомена една тема, за която говорих и вчера, когато разговаряхме с Сметната палата, а именно програмата на Европейския съюз в рамките на Европа 2020 за борба срещу неравенството и бедността. Ще отчетете ли тези мерки в рамките на процеса за по-добро регулиране? В момента очакваме решението на Съда на Европейския съюз за Европейската конвенция за правата на човека. В момента, в който съдът постанови своето решение, ще направя всичко възможно за да се присъедини Европейският съюз към Европейската конвенция по правата на човека. От това ще проистекат и задължителни изисквания за Европейския съюз, изисквания закрепени в тази конвенция. Крайно време е Европейският съюз да започне да се придържа към нея. А що се отнася до социалната харта, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос. Не знам какъв подход ще възприеме комисията. Не знам какви са възможностите, които ни дават договорите. Но още от сега съм готов да поема ангажимент, да проуча този въпрос, да анализирам възможностите за Европейския съюз и за комисията да приемат социалната харта на съвета на Европа. Както казах, не съм добре запознат с правните последици, така че не мога да отговоря на този въпрос сега. А що се отнася до целите на стратегията Европа до 2020 година, те при всички положения ще залегнат в политиката на новоизбраната комисия на господин Юнкер. Ще говорим по тези въпроси и с Европейския парламент. Госпожа Сарчентини. Благодаря, господин председател. Аз също искам да продължа въпроса на госпожа Криспек. Вие говорите за диалог. Добре, но Европейския парламент и комисията от години е, говорят с Унгария. Европейският парламент каза в един доклад, че има нужда от тристранна среща. Тогава е, вие казахте, че това не е необходимо, защото ситуацията в Унгария не е толкова назряла, че да се мисли за санкции. Два, две месеца след това е, президентът Орбан каза, че е, той не иска либерална държава. Моят въпрос е, не смятате ли, че има системен риск, системна заплаха? Не трябва ли Европейската комисия да се задейства в името на върховенството на закона? Вие говорихте именно за тази рамка на, правото на, на върховенството на закона. Ако е, осветля всички аспекти на речта на Виктор Орбан, ще загуби много време, но нека погледнем по-внимателно за какво става дума. Тук става дума за законови разпоредби, за закони. И нека видим как се държи държавата към своите граждани. Трябва да се анализира дали това държание е в разрез с европейските норми. Ако изводът е, ако, т.е. ме одобрите като заместник председател на комисията, аз ще започна един такъв анализ и ще го направя на основата на нашите принципи и на основата на диалога с Унгария. Ще подема инициативата за популяризиране на за политическото обсъждане на правата на човека в съвета. Но, както казах, трябва най-напред да имаме диалог. Но аз няма да се посвеня, ако няма резултати от този диалог, няма да пожаля усилия да предприема съответните мерки. Включително и член 7 на договора може да бъде използван. Аз няма да се поколеба, няма да се оплаша да го сторя. През последните 10 години едно нещо много ме притеснява. В някои отношение Европейския съюз критикува трети страна но е много колеблив да критикува ситуации в нашите държави членки. И тук трябва да имаме промяна и то на базата на конкретни политически инструменти. Господин Хелнер. Господин Тимерманс, не знам дали ще се съгласите с мен, че Европейската заповед за арест води всъщност до несправедливост, защото се погазват принципи, важни за европейските граждани векове наред, като Хабеос Корпус и съд чрез съдебна власт. И аз мога да ви дам и примери с граждани, които чакат месеци наред, благодарение на тази чудесна заповед, благодарение и в течение на тези три месеца не им се обяснява нищо, няма достъп до преводач, няма достъп до обяснение и документация. Ясно е, че това е огромно посегателство срещу личния живот на тези хора и те страдат. Оказва се, че всеки съдебен магистрат може да постанови задържането на гражданин, който веднага да бъде подложен на това третиране. Какво ще направите срещу огромната несправедливост? Благодаря ви за втория въпрос. Всъщност до някъде този втори въпрос е огледано отражение на първия ви въпрос. Когато зададохте първия си въпрос, вие казахте, че на гражданите във вашите страни се дават твърде много права, сега пък ни казвате, че се дават твърде малко права. Според мен Европейската заповед за арест е успех. Ако искаме да се борим с престъпността в европейското пространство, Имаме огромна нужда от такава заповед. Ясно е, че разбира се, трябва да са на лице съответните правни гаранции, както и да се спазват правата на задържаните. А, иначе няма как да направя коментар по конкретния случай, за който говорите. Наистина той звучи ужасяващо, но в конкретния случай не мога да се произнеса. Така или иначе, с оглед на заплахите пред нас и все по-големите възможности на организираната престъпност да работи в световен мащаб, тук не говорим само за европейски мащаб, е ясно, че имаме огромна нужда от тази европейска заповед за арест и според мен тя е голям успех. Господин Любретон. Господин Тимерманс, господин Юнкер каза, че ще бъдете дясната му ръка, суперкомисар, който ще може да налага вето върху инициативите на другите комисари. Ясно е, че това е голямо издигане и мисия. Но как ще уверите европейските граждани? Вие не бива да забравяте, че в крайна сметка комисията сега се оглавява от човек, който организира един вид данъчен рай в страната си. Господин Тимерманс, какво ще направите? Как може да говорите за субсидиарност, след като европейските държави страдат заради насила наложената им бюджетна дисциплина? Как говорите за основни права и правата на ЛБГТ, след като имаме милиони, които страдат поради крайна бедност? Вижте, аз не мога да ви убедя, но мога да ви дам своя отговор. Ако според вас това, което смятам да правя през следващите пет години е безсмислено и ненужно, разбира се, ще го правя, ако парламентът ме одобри, то какво да ви кажа? Аз изпомням тази Европа на моите дядовци и на майка ми и на баща ми. Спомням си също така и, и хората, които не смееха да изразят своята сексуална индивидуалност, не смееха да покажат какво всъщност им харесва. Докато сега в повечето европейски държави членки виждаме, че хората с альтернативна сексуална ориентация имат право и да сключват брак това е нещо много важно и е свързано с зачитането на правата на човека в Европа. Това е принципа и на Френската революция. Това е принципа именно на държави като Франция. Необходимо е да защитаваме правата и на мъжете, и на жените. Нека ви напомня за Жан Жорес, който беше убит от националистите – и даде пример, Франция трябва да се гордее с такива хора. Именно благодарение на страни като Франция сега в Европа говорим за тези права. И с това трябва да се гордеем, господин депутат. Äh, Председателят. господин Деланге, госпожа Деланге го поправя. Все още съм жена, поне доколкото ми е известно. Ще се изкажа народния си език. Постоянно се твърди, че изслушванията на кандидат-комисарите са политизирани. Аз не съм от вашето политическо семейство, но най-искрено ви желая успех. Заявихте, че Европейският съюз губи доверието на гражданите. Можем да извоюваме обратно това доверие единствено, ако сме достойни за него. Ако Европейската комисия се концентрира върху основните си задачи, например економическия растеж, трябва да работим по значимите теми, вместо да регламентираме детайлите. Вие сте обаятелен, владеете много езици, сигурна съм, че с това ще направите добро впечатление на колегите. Но когато става дума за детайли, когато в бъдеще ще сте убеден, че някои законодателни предложения не са добри, какво ще направите, за да им наложите вето? Още веднъж ви желая всичко най-добро. Господин Тимерманс, трябва да се грижа за това всеки член на комисията да спазва принципите на по-доброто регулиране. Ако всеки комисар действително спазва тези принципи, единствено тогава цялата комисия ще постигне успех. Не можете да очаквате от мен да вляза в ролята на шериф, да принуждавам колегите си комисари да правят неща, които не искат да правят трябва да приемаме по-малко правила, когато те не са необходими. Не бива да разписваме отделни детайли. Трябва да поставим акцента върху значимите проблеми. Европейската комисия е колегиален орган. Нейният председател има право да разработва нейната програма. Заедно с мен и другите заместни председатели на комисията той ще проучва темите, които могат да бъдат включени в програмата на комисията. Ще проучва дали в съответните области има нужда от законодателни предложения. А що се отнася до правото на вето, то ветото не функционира, когато се използва като средство за сплашване. Мога да ви дам един пример с който може би сте запозната от миналото. Аз съм участвал в две коалиционни правителства с различна политическа ориентация. В Холандия политическите решения се вземат възоснова на волята на мнозинството. Тези две коалиционни правителства работиха толкова добре, защото работиха като колегиални органи. Надявам се, че и комисията в бъдеще ще работи достатъчно добре в качеството си на колегиален орган, за да изпълни начертаните от господин Юнкер цели. Господин Лайнен. Благодаря. Вие казахте, че тези изслушвания са израз на европейската демокрация. Шпицен кандидатите също бяха е, звезден израз на европейската демокрация. Е, моят въпрос е, какви са вашите идеи? Как може за 2019 година да осигурим едно добро избирателно право за Европа? Може би на базата на шпицен кандидатите. Е, втори въпрос. Комисията има право на законодателни предложения. Въпросът ми е как обаче ще третирате законодателни предложения от наша страна, е, когато има един подобен опит от наши доклади, ние просто получаваме кратък коментар. Какво смятате да направите? Отговор. Е, може и много неща да се кажат за шпицен кандидатите. Аз и с вашия председател съм говорил по този въпрос. Едно нещо мога да кажа със сигурност. Без шпицен кандидатите тази комисия никога нямаше да може да бъде родена в този парламент. За първи път е, този парламент с политическите партии успяха да определят кой ще бъде председател на комисията. И мисля, че това е една демократи... едно демократично обновление, което се случва в момента, което се случи. И вие знаете, господин Йолайнен, това, което се е случило, не може да се премахне, не може да се обърне. Така че аз нямам съмнения че нещата могат да не продължат по един демократичен начин. Начинът по който оперирахме ние беше много важен. Може би е, може да има европейско изборно право, не зная, но не зная, че комисията ще направи законодателно предложение в тази област. Може би Европейския парламент по-скоро може да помисли за тази опция. Е, за член 252. Казахте как комисията реагира на предложение от страна на парламента. И казахте, че реакциите са доста кратки. Комисията може да реагира с комюнике, с съобщение. Не знае дали това би му помогнало, но може би това е една възможна процедура. Благодаря, господин Тимерманс. Истина е, че Европейския парламент може да дава предложения, а пък за европейското изборно право това е нещо, за което може да помислим и по-нататък. Господин Скрипек. Тук съм, господин председател. Имам въпрос от името на моите колеги от е, християнското движение. Имаме новия инструмент, който дава възможност на гражданите да вземат участие. Това е гражданската инициатива, но на практика инструментът не работи добре. Да, знаем, че принципно комисията одобри първоначалните предложения, но след това имаше отхвърляне какво ще направите вие в интерес на гражданите. Can... Инициативата е един от нас. Вижте, най-доброто в този случай е комисията да направи предложение. Но инициативата, за която вие говорите, комисията не е направила своето предложение, защото не сте го поискали. Това обяснява чисто формално процедурата. Комисията се позовава на договорите. Предвижда се гражданската инициатива тогава, когато множество граждани се обединяват около някакъв проблем – но дори и когато комисията не предприема действия, парламентът може да разговаря с гражданите, обединили се около някаква идея. И мисля, че това трябва да се прави по-често в бъдеще. Нека подчертая обаче гражданската инициатива съгласно Лисабонския договор изисква комисията да направи предложение – в рамките, разбира се, на правомощията си. А тези правомощия са определени в договорите. Господин Гьоренс има думата. Благодаря ви, господин председател. Що се отнася до външното представяне на еврозоната, вие подчертахте, че доста държави членки нямат желание да го направят. Как ще преодолеете тяхната неохота, за да можем да имаме тази външна представителност на еврозоната? Освен това, референдума в Шотландия е също нещо важно. През 2000 2007 година говорихме за друг референдум. Не мислите ли, че е дошъл момента да се помисли за бъдещи референдуми и разчупване на структурите? Що се отнася до външното представяне на еврозоната, с други думи, еврозоната на международната сцена, то тук е ясно, че ще е необходимо време, защото държавите членки се представят сами, например в рамките на МВФ. Там се групират заедно с други държави, външни за Европейския съюз. И да променим цялата тази система е нещо, което изисква време. Освен това, трябва да си зададем въпроса, ако променим системата, ако решим да имаме един представител за цялата еврозона, какво ще е влиянието на Европа в международен план, чисто финансово погледнато? Самият аз защитавам прагматичния подход. Разбира се, Постепенно тази еврозона ще продължи да се развива и се надявам, че един ден ще обхване всички държави членки и тогава наистина този въпрос ще бъде поставен отново и то много сериозно. Тогава ще трябва да се намери и отговор на този въпрос. А по отношение на правото на самоопределение в рамките на Европейския съюз, то е записано в Лисабонския договор. Европейския съюз не е затвор. Ако някой мисли, че е в негов интерес да напусне Европейския съюз, той има пълните права да го направи. И не става дума за това, доколко разумна би била една такава стъпка. Важното е, че всички държави членки имат правото да напуснат Европейския съюз. Както казах, той не е затвор. Госпожа Спинели има думата. Грация. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс. Ще взема отношение по казаното от двама гръцки колеги. Не смятам, че в достатъчна степен отговорихте на техните въпроси. Не смятам, че ви е необходимо време за да вземете решение за присъединяването на Европейския съюз към социалната харта. Просто не разполагате с това време, тъй като социалните права на гражданите в редица държави членки са изложени на заплаха. Можете да си отделите това време, ако смятате, че мерките на тройката в Гърция не са в нарушение на социалните права. Заявихте, че планът за действие на тройката се основава на законодателството на Европейския съюз. Господин Катайнен обаче заяви, че хартата на основните права не е приложима към меморандуми като този изключен с тройката. Господин Тимерманс, нека кажа, че за мен името Спинели все още е източник на вдъхновение. Като млад човек се запознах с господин Алтиеро Спинели – той остава незабравим за мен. Остава незабравима за мен неговата роля в рамките на европейската интеграция и европейското единение. А, що се отнася до действията на тройката и основните права, то според мен няма проблем. Хартата на основните права е действащо европейско законодателство, което трябва да бъде спазвано и от европейските институции. По въпроса за Гърция, убеден съм, че социалното отражение на предприятите там мерки е изключително сериозно. Гърция премина през изключително тежък период. Толкова много гръцки граждани загубиха работата си, не биха могли да преживяват без помощта на семействата си. Между вас и мен няма спор. Напълно съм наясно с социалните последици от проведените в Гърция реформи, но тези реформи бяха необходими тройката или гръцката държава не биха ги провели единствено за да навредят на гръцките граждани. Те проведоха тези реформи, тъй като Гърция наистина се намираше в изключително тежко економическо положение. Вече виждаме първите положителни ефекти от тези реформи. Господин Дюран. Л'Europe. Господин Тимерманс. Във връзката си с гражданите, Европа като че ли може да бъде критикувана. Имаме и слабостта с лобитата. Затова европейските институции трябва да бъдат пример за подражание. В писмото си до господин Юнкер вие говорите за прозрачност и тук естествено се поставя и въпроса за конфликта на интереси. Но се казва, че комисарите не биват да се занимават с ресори, където имат интереси. За съжаление се говори единствено за интересите на конкретния човек или неговия съпруг-съпруга. Но какво бихте направили за етичния кодекс, за да може, когато се говори за конфликт на интереси, да се има предвид конфликт в по-широкия смисъл на думата? Също така, като говорим за модерната демокрация, трябва ли по-сериозно да разглеждаме декларациите за финансовите интереси на комисарите? господин Тимерманс. Европейският парламент е направил своя анализ на декларациите на членовете на Европейския парламент, доколкото знам. Анализ, който е сравним с този, който ние извършваме в комисията. А за прозрачността аз също искам да се увеличи прозрачността, но трябва да го направим заедно и двете институции. Нека направим анализ на практиката в комисията, в Европейския парламент, в съвета и да видим какво е положението. За да знаем какви съвети можем да направим за подобрения – Струва ми се, че и в комисията, и в Европейския парламент имаме сходни практики и изисквания. Никой не бива да се съмнява в почтеността на евродепутатите или членовете на комисията. Но аз съм готов да разговарям с парламента така или иначе от правна гледна точка да се дефинира всъщност докъде се простира семейството, ми се струва малко трудно, защото между държавите членки има различия в техните традиции, кой е част от семейството ти, кой не. Трудно е да се даде конкретен отговор. Но разчитам на Европейския парламент – за да може и двете институции да създадат възможно най-голямата прозрачност в работата си и така да убедят и съвета, който трябва да свърши доста работа в това отношение. io non ho resistito in qualità di Presidente al piacere di una seconda domanda. Благодаря. Господин Порели. Съветът казва, че трябва да вземе предвид препоръките на парламента. Но той не е задължен. Въпросът е обаче, че от това са засегнати гражданите. Как смята да реагира комисията? Как смята комисията да работи конструктивно с парламента? Аз ще препоръчам анализ на тези актове. Е, тези е, актове, за които говорите вие, са от технически характер по-скоро. Те са необходими за работата на комисията и нейните служби. Те нямат обаче политически измерения. Там обаче, където предприятия или граждани са засегнати, там трябва да осигурим анализ на тези актове от страна на парламента или от страна на националните парламенти. Аз във всички случаи бих провокирал такъв анализ, за да се види кои законови текстове имат нужда от демократичен преглед. От страна, както казах, на парламента или на националните парламенти. Така смятам, ще подобрим законодателството. Благодаря. Холандското правителство каза, че ще прегледа някои определени области, но моят въпрос е къде ще минава, е, какъв механизъм ще приложите за, раз, за определяне на разделителната линия между компетенциите на европейските държави и на е, Европейския съюз? Отговор. Мисля, че начинът по който създаваме закони, трябва да бъде преосмислен. Освен това, трябва да сме по-задълбочени в нашата оценка на въздействието. Трябва да оценим по-внимателно какви ще са последствията за гражданите, за малките и средни предприятия, ако знаем наистина в ранната фаза на законотворчеството какви ще са последствията, това би било много полезно. Също така смятам, че оценката на въздействието трябва да е незаменима част от целия законодателен процес, защото, както знаете, характерът на законодателството е такава, такъв, че комисията може да предложи един кон, а пък в крайна сметка да се получи крава в съвет. Защото съвета задава определени задава определени изисквания. Но ние като парламент трябва да кажем, имаме нужда от кон, не ни трябва крава, за това поръчваме кон. Зато всички заинтересовани страни трябва да участват в дебата. Не знае дали групите, които имат седалището в Брюксел, представляват мнението на граждането. Има едно институционализирано лоби в Брюксел. За това смятам, че от съществено значение е да имаме един задължителен регистр за всички институции на лобистите, за да се знае кой с кого говори, когато се правят законите. Но това ще е трудно, защото това ще е фундаментална промяна а, на културата на законотворчество. Господин Мораес. Um, Господин Тимерманс, отговорът ви на въпроса за Европейската служба за външни действия показва, че отстоявате нашите ценности. Но нека направя още една крачка и ви попитам какво смятате да предприемете по отношение на съхраняването на данни в борбата срещу групировки като Ислямска държава. Говорихте и за правата на общността ЛГБТИ и забраната върху дискриминацията. Вие ли ще, се, ще сте непопулярният комисар? Що се отнася до основните права, ще се изразя малко по-любезно от госпожа Интфелд, но ще бъдете ли вие онзи, който ще отстоява нашата позиция в тежки времена, времена на строга бюджетна дисциплина? Ние, европейците, винаги, когато сме минавали през трудни периоди в историята си, сме търсили изкупителна жертва, някого, когато да можем да посочим с пръст. И винаги сме намирали този някого. Евреите, християните, синти и рома и други. На европейската цивилизация се пада задачата да пресече подобни реакции, да приеме нормативна уредба, която да контролира тази присъща човешка реакция – вече сме си извлекли полката, че не е добре да се убива. Трябва да си извлечем и полката, че не е добре да се дискриминират други хора. Но във времена на криза винаги се намира изкупителна жертва, винаги се извършва дискриминация. Задачата на Европейския съюз е да пресече подобни реакции във времена на криза. И ако аз ще трябва в случая да бъда непопулярният комисар, то нека бъде така. Нека не забравяме, че ако днес не отстояваме своите ценности, утре Европейският съюз няма да съществува. Ние сме общност, основаваща се на ценности. Факта, че през изминалите 30-40 години, най-вече след падането на Берлинската стена, се интегрирахме все повече, е именно това. Се дължи именно на това, а именно, че Общността ни се основава на ценности. Ако преди години бях казал на баба си и дядо си, че след години ще бъдат възможни еднополовите бракове, те ще да ме обявят за луд и да ме заведат на психиатър. Сега би било невъзможно да кажа на децата си, че няма да е възможно за двама души от един и същи пол да се обичат и да сключат брак. Подобни принципи трябва да бъдат закрепени в нормативна уредба. Госпожа Макинтайр. Господин Тимерман, ето тук съм. От всичко казано от вас, днес оставам с впечатлението, че можем да отключим потенциала на Европа, ако намалим ненужните разходи за бизнеса, ненужното административно бреме. Парламентът винаги е подкрепил тази идея. През април Приехме доклад на комисия в парламента в името на растежа и заетостта. Този доклад призовава именно за повече действия срещу бюрокрацията. Освен това, обясняваме, че трябва да има процес на допитване като комисията си постави целта до 2020 година да намалее една трета от административното бреме. Да не говорим, че имаме различни издружения и организации, с които работим. Набрали сме скорост, готови сме да се набележи тази цел. Вие готов ли сте? Както казах, съм готов да приложа еклектичния подход. Ще използвам всичко, което работи. Така че, ако видя, че дадена стъпка ще доведе до необходимия резултат, нямам нищо против нея, но трябва да бъдем и предпазливи. Когато се допитвате до бизнеса, особено малките и средни предприятия, ми се струва, че няма да чуете много ласкателни неща за направеното до тук. Затова нека помислим Всъщност, откакто получих номинацията си от господин Юнкер, аз разговарям с доста хора, казва ми се, ох, толкова много неща вече направихме в европейските институции. Когато разговарям с бизнеса, обаче чувам нещо съвсем друго. Аз искам наистина да облегчим предприемачите и дребните сред тях, така че да може пекаря, месаря, веднага да усети, че му олеква. И още нещо ми се иска да добавя. Трябва и държавите членки да се държат по почтено защото е много лесно непрекъснато да виниш европейските норми за административното бреме. Но много често комисията е принудена да направи законодателно предложение по искане на държавите членки. И в крайна сметка се оказва, че след това се питаме, ама откъде дойде това предложение, кой го е направил след като изобщо не ни трябва. Важно е комисията да помага. Госпожа Викстром. Благодаря. Добре дошли на вас, господин Тимерманс. Мисля, че може да се съгласим, че европейските избори ни събудиха. Гражданите в Европа искаха да бъдат чути, като председател на комисията по петициите, искам да кажа, че моята комисия всяка година получава хиляди оплаквания от всякъде в Европа, включително и заради прилагането на европейското законодателство. Виждаме по петициите как законодателството засяга хората, бизнеса и ни дава възможност да видим как тези закони могат да бъдат подобрени. Вие ще отговаряте за по-добро законодателство. Моят въпрос е, как смятате да подобрите сътрудничеството между нашите две институции, така че Комисията за петиции и петициите, които се разглеждат в тази комисия, да получават гласности, да бъдат обработени. И на второ място, какво смятате, за, каква е вашата дефиниция за по-добро законодателство? Отговор. Ако вие ме поканите във вашата комисия, аз ще дойда. Ако искате обща реакция, аз мога да ви дам обща реакция. Но това са все индивидуални случаи и индивидуалните случаи трябва от правна гледна точка да бъдат анализирани. Аз не съм достатъчно компетентен. Но ако има общи тенденции, те са много полезни, естествено, защото виждаме къде се коренят проблемите. Може би е, проблемите се коренят в държавата членка, в комисията или в друга институция. Така че наистина смятам, е, може да е, почерпим добри резултати един от друг, ако вие ме поканите да участвам във вашата работа. Сега дефиниция на по-добро законодателство. Това означава, че някой, който има пекарна, не трябва половин ден да губи, за да попълва формуляри, за които трябва да се попълват за три различни случаи. по-добре е те, тази пекарна да си позволи да найме трима повече хора, за да работи повече. Господин Цитвивка. Шановни пане Тимерман. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс. Ще се върна на законодателната процедура. На всички унези действия, които ни предстои да предприемем заедно. Предстои ни да упростим нормативната уредба, като същевременно се придържаме и към принципите си, а именно принципа на субсидиарност от една страна и принципа на, суб... на пропорционалност от друга. Тези принципи следва да се прилагат към малките и средни предприятия, както и към политиката в областта на екологията и социалната сфера. Не бива да надхвърляме правомощията си, трябва да намалим и нивото на бюрокрацията. Конкретен въпрос Смятате ли, че комисията би могла да въведе независим механизъм за контрол върху субсидиарността? Говоря за независим механизъм, тъй като според мен възлагането на този контрол на външни изпълнители би било по-ефективно и по-безпристрастно. Първото действие, което трябва да предприемем е да изясним до какво всъщност се свежда субсидиарността. Можем да само да спечелим от едно по-тясно сътрудничество с националните парламенти, които редовно извършват контрол върху субсидиарността и пропорционността. Има все още какво да се направим. Комисията трябва да разговаря с националните парламенти, ако те й покажат жълт или оранжев картон. Тя ще получава до голяма степен обратна връзка от националните парламенти, която на следващ етап ще отчете. Трябва много точно да анализираме целите, които следва да се постигнат с субсидиарността. Това ще е в основата на следващото междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Необходим ли ни е независим механизъм, независим орган за контрол върху субсидиарността? Мисля, че се нуждаем от по- добро взаимодействие между отделните национални парламенти, както и между националните парламенти и Европейския парламент. Шест пъти съм бил избиран за член на Холандския парламент. Когато бях избран за пръв път, нямахме подобна система, система за контрол върху субсидиарността и пропорционалността. Към момента действа доста сложна такава система. Понякога с нея обаче се злоупотребява, тъй като дадени законодателни предложения не се харесват на този или онзи. Контролът върху субсидиарността цели да се провери дали Европейският съюз разполага с компетенции в дадената област. Госпожа Зипел. Господин Симерман, Приветствам вашия ангажимент, изразен днес, да работите заедно с парламента, да търсите взаимната допълняемост между институциите. Може би е хубаво обаче да ни кажете малко по-подробно какво ще направите, за да може механизма за налагане на върховенството на закона да се използва по-ефективно при процедурите по нарушение и налагането на санкции. Налагане на санкции при системни нарушения на правата на човека и върховенството на закона. Тогава, когато в държавата членка просто не действа механизма за взаимни проверки, как ще гарантирате еднаквото прилагане към всички държави и членки прозрачно и справедливо? It is quite clear that if um, by... Ясно е, че ако чрез действие или бездействие аз или комисията създадем впечатлението, че прилагаме различни мерки към различните държави и членки, системата ще се провали. Всичко това може да проработи единствено при равното третиране. Не може да се каже, че ако една държава се е променила, трябва да мобилизираме всички средства срещу нея, пък другите да живеят спокойно. Това наистина би уронило доверието в комисията и в Европейския съюз като цяло. Трябва да сме много детайлни, много подробни в анализа си. Необходимо е да стъпваме и на здрави правни основи. Тук можем да се получим и от други организации. Вече е свършена доста добра работа от неправителствени организации и други издружения, например Агенцията по правата на човека. В крайна сметка инструментите ги имаме. А що се отнася до процедурите по нарушение, те също са предвидени, можем да прилагаме член 7, така че на нас не ни трябват нови процедури и административни стъпки. Необходимо е да се изпълнява това, което вече е прието. Да, Европейския съюз ще трябва да докаже през следващите няколко години, че е достатъчно решим да изисква от държавите членки да изпълнят това, което са приели, това, което е ратифицирано от собствените им парламенти с приемането на договорите. Благодаря. Благодаря ви за ангажимента за промяна на посоката. Много граждани асоциират Брюксел с бюрокрация. Е, много е важно наистина комисията да си върне доверието. Какви са вашите конкретни планове за това да не се допълва допълнителна бюрокрация от държавите членки, а, как ще осигурите директното прилагане на законодателството? Какво смятате да направите за пълноценното прилагане на европейското законодателство? Освен това, публичния достъп до документи, как смятате да го осигурите? Освен това, смятате ли, че хоризонтални въпроси като правата на децата, прозрачността, и човешките права ще залегнат наистина насякъде във всички законодателни актове. Благодаря. Трябва да променим начина си на работа. Е, в момента Европейския съюз се слави с това, че е прекалено бюрократичен, но това може да се промени само чрез работа. Аз ще бъда много прозрачен по отношение на това, как работим, как създаваме закони. И трябва да се погрижим за това, да наблюдаваме как се развиват нашите предложения в рамките на целият законодателен процес. Моята цел е да чуя бизнеса да казва, е, нещата наистина работят, е, имаме по-малко бюрокрация сега. По отношение на защитата на основните права. Това е основна задача на всеки комисар. С моята хоризонтална позиция аз мога или да говоря с отделните комисари за техните действия, за това дали е, те в своята дейност защитават този аспект. Аз смятам, че това ще бъде по-скоро начинът, по който ще говорим, е, ще работим вече имахме два дена на разговори и съм дълбоко впечатлен от начина по който те се отнасят към основните права. Сега по отношение на правата на децата като хоризонтален въпрос, аз смятам, че ако не за, заострим правата на децата през следващите години, ако не постигнем истински резултати в тази област, смятам, че няма да сме постигнали какъвто и да е успех по отношение на човешките права. Госпожа Файон. Um, Благодаря ви. Господин Тимерманс, искам да се върна на въпроса за правата на човека и иммиграцията. Какво предлагате да се предприеме така, че всички влизащи на територията на Европейския съюз мигранти или намиращи се на наша територия мигранти да могат да упражнят своите права на човека, независимо от света на кожата си, независимо от расовата, религиозната или политическата си принадлежност, независимо от сексуалната си ориентация. Как ще се възползвате от функцията си на първи заместник-председател, за да работите по-ефективно за справянето с проблемите, на дискриминацията, най-вече спрямо най-уязвимите обществени прослойки, като например ромите. Нека първо отговоря на втория ви въпрос. Преди години, когато работех с ОССЕ в областта на правата на мълцинствата, изготвихме доклад за правата на общността на синти и рома в Европа. Резултатите от работата ни бяха наистина ужасяващи констатации за изключване, понякога дори самоизключване от живота на обществото. Такова бе положението преди 20 години. Към момента то почти не се е променило. Мисля, че всички ние носим отговорност за това. Всички ние носим отговорност за ужасяващото положение, в което се намира общността на синти и рома. Носим отговорност за това, че на тях не се гледа просто като на граждани на отделните държави. В момента се водят много оживени разисквания за злоупотребите с социалните системи на някои държави членки обект на критика, обект на много строги мерки във връзка с това са много често представители на общността на синти и рома. Можем да използваме тази общност като пример за това докъде е стигнала Европа към момента. Трябва да сме наясно, че всеки един граждани на Европейския съюз има право на защита на правата му на човека и на основните му права. Разбира се, прекалено много са примамките за извършване на незаконни деяния. По-добре е понякога да извършваш незаконни деяния, отколкото да живееш в мизерия. Трябва да се борим и срещу това. Трябва да сме по-критични спрямо онези предприемачи, които наемат хора с пълното съзнание, че ги наемат незаконно. И въпреки това продължават тази своя практика. Господин Ранхел. Благодаря ви. Господин председател, господин Тимерманс, запознат съм с материалите, които сте представили. Вие говорите за това, че е много важна субсидиарността, националните парламенти, но нека направя следната бележка. Принципа на субсидиарността означава, че се търси най-доброто ниво за ефикасно изпълнение. Тук не се ограничават само възможностите на Европейския съюз. Всъщност, може да говорим и за разширяване на тези дейности. Вие много често забравяте този последен елемент. Субсидиарността може да означава и повече правомощия за Европейския съюз. След този увод да повторя въпроса си. Какви конкретни стъпки ще предприемете, за да подсилите ролята на националните парламенти. Какво ще направите така, че тяхната по-голяма роля да не заплашва работата на Европейския парламент? господин Тимерман. правомощията на Европейския съюз отговарят на европейските договори. Те не могат да се увеличават от субсидиарността. Ясно е, че ако ме одобрите, е възможно бъдещата ми институция да направи някои хубави предложения, които обаче не са необходими. Казвах, че комисията трябва да прави предложения в приоритетните области, така както ги е определил нашия избран председател. Иначе е ясно, че в много от областите, например енергетиката, съгласно договорите, действието на европейско ниво е единственото, което ще доведе до смислени резултати за гражданите ни в бъдеще. Но за мен субсидиарността означава, че действието може да се предприеме и на най-низкото и на най-високото ниво в зависимост от определената цел. С други думи, когато един проблем не може да се реши на национално ниво, ще трябва да се реши на европейско ниво. Преминавам към втория ви въпрос. Възможно е да не съм ви разбрал добре, но имах чувството, че сме преодолели това съревнование между Европейския парламент и националните парламенти. Аз смятах, че всъщност има все по-добре развиващо се сътрудничество, което може и да се подобри. Това е ясно, но казах в уводните си думи, че Европейския съюз не може да се развива въпреки волята на държавите членки или на националните парламенти. В случая националните парламенти са вашия партньор, за да има по-добри резултати за европейските граждани. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря. Още един въпрос за Рефит. Европейската комисия излезе с законодателен текст за фризьорите. Е, това, този текст, е, това съобщение се разглежда като допълнителна бюрокрация, като накърняване на човешките права за безопасно работно място. Какво ще направите вие като заместник председател на комисията, така че по-доброто регулиране да гарантира безопасността на работното място. И на второ място, какво ще направите за синдикалните споразумения да бъдат взети предвид? Какво ще направите за това да не се занижават социалните стандарти? Как ще осигурите и опазването на екологичните стандарти. Благодаря. по по-доброто е, законотворчество не означава липса на такова. Нека сме ясни. Но според мен вие правите заключения специално за текста по отношение на фризьорите. Разбирам, че това е нещо, което се, тази идея започна, води началото си от социалния диалог на европейско равнище, след което ам, комисията е излезла с, пред, с предложение, но дали на държавите членки не могат да осигурят безопасност на труда за фризерите и дали ние трябва, т.е. Европа трябва да регулира тази материя. Не съм сигурен. Не зная дали това е правилният път да процедираме, правилният начин. В аз, ако ме одобрите, в такъв случай бих анализирал дали материята може да се регулира на европейско, на национално равнище и дали трябва да се вземат мерки на европейско равнище. Това е основен въпрос. И ако отговорът е, че да, трябва, трябват ни мерки на европейско равнище. Аз няма да спра тази мерка. Напротив, но смятам, че така както има многообразие на култури и на традиции, мисля, че подобни въпроси могат да се решат на, на национално равнище. Господин Я. Данка, президент Хатимоманс. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс, като член на Комисията по петиции имам към вас един въпрос за Хартата на основните права, която съгласно член 51 е приложима и в държавите членки. Съгласно договора от Лисабон, хартата на основните права е с задължителна правна сила. Във връзка с това получаваме все повече петиции, визиращи нарушения на правата, закрепени в тази карта но за съжаление, когато работим по тези петиции, не можем да се позовем на член 51. Много граждани смятат, че той е формулиран прекалено двусмислено, прекалено неясно. Какво смятате вие за член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз? Как да обясним на гражданите, че Комисията по петиции на Европейския парламент, която вече от 22 години се застъпва за техните права, е съвързана свързани ръце, именно поради член 51. Въпрос и за по-доброто законотворчество. Кой наистина ще упражнява контрол върху оценката на въздействие? По въпроса за петициите. удоволствие ще разговарям с председателя на Комисията по петиции към Европейския парламент, за да обсъдим проблемите, проистичащи от член 51. Но нормативната уредба за петициите се простира в рамките на определени граници. Това въжи както за Европейския съюз, така и за националните държ... законодателства. Но ако има проблеми с член 51, проявявам готовност да ги обсъдим. Ако следва да направим преценка на това дали дадено законодателно предложение ще доведе до постигането на заложените цели – то мога да кажа, че комисията ще трябва да работи по един професионален и независим начин. Тоест, ще трябва да сме наясно кои и чии интереси са замесени. Ще трябва да разполагаме също така и с достатъчни експертни познания. По този начин трябва да се извършват и оценките на въздействието. Ако има оценка на въздействието, то ще я представя на парламента, за да може и той да я анализира. Така ще се увеличи прозрачността. Госпожа Дълво. Здравейте, господин Тимерманс. Тук съм отляво. Ето тук. Бих искала да се върна на въпроса за субсидиарността. Благодаря, че вие уточнихте какво разбирате под това понятие. Имаме и писмения ви отговор, съгласно който вие искате да подобрите отношенията и с националните парламенти. Ние, социалистите и демократите, сме за. Искаме да работим по-активно с националните парламенти. Необходимо е и за европейския проект. интересуваме как ще направите така, че субсидиарността да не се превръща в претекст за забавянето на вземане на решения в Европейския съюз, нещо, което е заплаха за европейския проект. Господин Тимерман, заповядайте. Ясно е, че тук има опасност. Това го виждаме в държавите членки. Аз самият казах, че познавам конкретни случаи в страните, с които съм най-добре запознат. Често се казва, Евросъюзът няма правомощия в тази област. Но това се казва, защото дадено предложение не се харесва. И тук започват да се оспорват правомощията, и предценките на националния парламент по отношение на субсидиарността. С други думи, поставя се въпроса, компетентен ли е тук Европейския съюз и ние трябва да се водим от договорите, разбира се и от принципа за пропорционалност когато се предлага даден инструмент, ще бъдат ли постигнати желаните резултати? Това са двата основни елемента при анализа, извършван от националните парламенти. Много често, разбира се, наистина се използва претекста на субсидиарността субсидиарността. Казва се, че в дадена област не може да има право на инициатива, но тук съветът и Европейския парламент са, са законодатели и техните функции не са по-маловажни от това, че съществува принципа за субсидиарността трябва да се имат предвид и представителите в съвета. Това са представители на държавите членки. Благодаря, госпожа Гресле. Госпожа Гресле, благодаря. Вие ще имате конкретни компетенции. Е, прегледа на законодателството, одита. Е, ще имате своя собствена програма, свои собствени акценти. Какви ще са те? На второ място, а, смятате ли да създадете, да, да говорите с вашите колеги и да обсъждате с тях а, резултатите от вътрешния одит? Отговор. Знаете ли, комисията има чудесни кадри. Особено дълбоко впечатление ми направиха хората, които се занимават с одита. Те са много компетентни и съм сигурен, че и бъдеще ще работят висококачествено. Аз гарантирам независимост на одитните служби. Ще се погрижа за това те да се ориентират а, върху към одит на резултатите. И защото до момента 40% са тези одити. Трябва те да се увеличат. Мисля, че одитната служба трябва да стане по-независима от генералните директори, за да няма намеса в, техните, в заключенията на службата и техните, в нейните препоръки. Когато има препоръки, вие като парламент може да погледнете какво е направила с тези препоръки комисията – така вие ще знаете какво прави комисията. Да, аз ще председателствам тази работна група за обсъждане на резултатите на одитите и ще следя също така какво става с препоръките на одитната служба. Ще се погрижи и за тяхното прилагане. Господин Нигреско. Bună ziua, domnule Timmermans. Pentru a îmbunătăți procesul Господин Тимерманс, за да подобрим процеса на вземане на решения, Европейската комисия въведе изискване за извършването на оценки на въздействието. В момента се прави анализ на процеса на оценка на въздействието. Във връзка с това комисията пое ангажимент за приемането на нови правила. В миналото имаше проблем с липсата на прозрачност. Кога бяха извършени съответните оценки на въздействието, доколко бяха извършени при условия на независимост. Какво смятате вие по въпроса за извършването на оценки на въздействието? Как смятате да гарантирате неговата прозрачност? как смятате да отделите този процес от оценката и от събирането на данни? Като депутат от Румъния трябва да кажа, че прозрачността за нас е много важна, независимо дали става дума за структурните фондове или за Шенген. Оценката на въздействието Извършването на такава оценка не е първата мярка, която би предприела една бюрократична структура, за да подобри качеството на нормативната уредба и да постигне по-добри резултати за гражданите. Що се отнася до процеса на оценка на въздействието, ще направя всичко възможно, така че службите на комисията да правят колкото се може по-добри оценки на въздействието на всички законодателни предложения. В този процес ще участва и съветът за оценка на въздействието. Ще се погрижа за това неговите членове да са достатъчно независими, така че наистина да са безпощадно, безпристрастни. Доколкото знам, до момента те са върнали половината от извършените оценки на въздействието. Ако поставим целият процес в по-голяма степен в политически, на политическа основа, мисля, че ще постигнем по-добри резултати. Още при разработването на законодателно предложение ще трябва да се погрижим за контрол върху целия процес на първо, второ четене и така нататък въздействието на законодателството върху онези, които са засегнати от него, до голяма степен зависи от предварителната политическа работа. Понякога тя се извършва при закритие и врата. Ето защо трябва да гарантираме пълна прозрачност. Трябва в законодателния процес да се включат и трите институции на Европейския съюз. Те трябва да участват на равна нога в извършването на оценки на въздействието. Председателят. Последният въпрос ще бъде зададен от госпожа Гал. Един момент, госпожо Гал. Господин Тимерманс, можете да отговорите на този въпрос, както и на всички останали в рамките на две минути. След това, ако желаете, ще можете да направите заключително изложение в рамките на 5 минути. Можете да направите това изложение непосредствено след отговора на последния въпрос. Господин Тимерманс, аз много внимателно следя сериозните погазвания на правата на човека, особено на младсинствата, тогава когато комисията е проявявала безразличие. Наистина мисля, че комисията не може да отстъпва при защитата на основните права. Но разбира се, тук трябва да се опираме на фактите, а не на натиска на медиите. Ето, ще ви дам пример с Унгария – Оказва се, че независимостта на съдебната власт в Унгария съществено се е променила. Тя се е подобрила съгласно проучването от месец март. Тук имаме обективен факт. Дори и в случая с Унгария. Въпреки, че Унгария бива непрекъснато обвинявана и то несправедливо. Как ще направите така, че всички държави и членки да бъдат третирани еднакво и справедливо? Ще защитавате ли необоснованите нападки или обратното? Господин Тимерманс, вижте при налагането на правата на човека най-голямата опасност наистина е безразличието. Всъщност през последните години съм водил дебати с руския ми колега Лавров. Винаги, когато се посочи някакъв проблем в Русия, той ми казва, ами защо пък не погледнете Холандия, да не би там всичко да е съвършено. Да, критиките могат да са обосновани, но мисля, че най-важното е наистина да не се втренчваме единствено в една ситуация или една държава членка, а да налагаме правата на човека в Европейския съюз по начин, който е абсолютно безпристрастен, да не се има предвид коя е държавата, която се проверява. Наистина да се опираме на фактите. Бях казал на господин Орбан, че ако трябва да реагирам непрекъснато, сигурно ще ми трябва още доста време, но така или иначе всеки случай трябва да се оценява съгласно конкретните обстоятелства. Да се разговаря с представителите на неправителствените организации, медиите и тогава вече имате една по-пълна картина. И не може да се използват извинения от типа «Добре, добре, вие гледате нашата страна, ама защо не погледнете своята?» Не, всички трябва да се съдят според заслугите им. Само така ще избегнем двойния стандарт. Разбира се, винаги ще бъдем опреквани, че налагаме двоен стандарт, каквото и да правим, но е важно да доказваме, че това не е така че ние на практика не прилагаме двоен стандарт. Господин председател, мисля, че с това отговорих на последния въпрос. Не искам да отнемам много време с заключителните си думи. По-скоро ще наблегна на това, че няма време. Задачите пред нас за последните, за следващите пет години са неотложни. И ако не успеем да протегнем ръка към хората, в чието име работим, а това са европейските граждани, ако не ги убедим, то тогава поставяме под въпрос – целия европейски проект. Ние трябва да стигнем до тези, които казваме, че представляваме. Европейския проект са хората. Европа беше създадена от хората. И Европа е нещо чудесно. Мисля, че наистина това е най-успешният проект в човешката история – когато казвам, че Европа е създадена от хората, тук имам предвид и мъжете и жените. Английският език ми налага да говоря повече за мъжете, но това е чисто езиково, иначе жена ми все ми се подиграва, когато говоря така, както и да е. Успехът на европейската интеграция е всъщност толкова голям, че ние забравихме колко голяма е опасността, ако не опазим постигнатото. През последните няколко години обаче бяхме изправени пред огромни предизвикателства. Европейския проект премина през най-лошата економическа криза от 30-те години насам. Освен това, ние се изправихме пред заплахите на утранационализма, Русия, арабския свят. И за първи път в европейската история след Втората световна война, родителите се притесняват, че техните деца ще живеят по-зле от самите тях – при такива предизвикателства не може да се даде отговор само на националното ниво, но разбира се, нашия мандат е възложен от европейските граждани и трябва да доказваме, че работим за тяхното благо. Познати, запознати сте с техническото описание на моя ресор, но за мен най-важното е наистина добрия резултат за европейските граждани трябва наистина да сме близо до избирателите, до нашия суверен. Континентът ни ще има добро бъдеще, ако наистина зачитаме правата на човека, разнообразието, принципите, в които вярват хората. Но ако не променим нашата работна култура, ако не се преорганизираме през следващите няколко години, то институциите на Европейския съюз може да са съвършени, но те ще бъдат абсолютно безполезни. Това никога няма да се случи, разбира се, защото Европа има едно качество и то е капацитета за приспособяване към различните обстоятелства. Аз съм сигурен, че ще го направим и ще можем да кажем на децата си един ден, този континент ще бъде по-добър, когато си отидем от този свят. Благодаря. Благодаря. Благодаря, дами и господа, благодаря, господин Тимерманс, благодаря за това, че спазихте времето за изказване. Сега за оценката. Искам да кажа, че е, колегите от председателския съвет трябва да се съберат отново в 6 часа днес.